Per favore prendiamo posizione. Benvenuti a tutti, cari membri dei parlamenti nazionali, cari colleghi. È un grande piacere. Добре дошли на всички. Колеги, за мен е голямо удоволствие да ви посрещна тук на втората междупарламентарна среща, дебат за реформата на общата селскостопанска политика. За първ път от 50 години, откакто е създадена ОСП, парламентаристите играят толкова важна роля в е, очертаване на бъдещето на тази политика. Европейския парламент в момента решава съвместно по приемането на закони в е, селското стопанство на равна нога с съвета. Лисабонския договор също даде основни отговор, много големи отговорности на националните парламенти. И в момента ние сме събрани на втората междупарламентарна среща по реформата на общата селско-стопанска политика, ОСП, е, в рамките на една година. Това е много голяма възможност за евродепутатите и националните, представителите на националните парламенти да обменят идеи и опит – за модернизиране на европейското селско стопанство и за да се допринесе и за демократичната легитимност на ОСП. В такъв смисъл искам да благодаря на всички национални парламенти за многото писмени мнения, които ни бяха изпратени. Много е забележително, че почти всички национални парламенти ни изпратиха някакъв е, документ, било то официални мнения или конкретни изказвания за срещата днес. Освен това, вие е, ще намерите и една брошура ОСП е, положението на реформата в националните парламенти. В момента ОСП се сблъсква с безпредседентни предизвикателства, които ни засягат всички. Сигурността на продоволствията се поставя отново на дневен ред. По е, причина на е, засилващата се нестабилност на цените, на климатичните промени, нарастването на населението, ние трябва да направим така, че да бъдем сигурни, че нивото на производство на храни ще е достатъчно. От друга страна, природните суровини също създават, имат своите проблеми. Освен това, ОСП трябва да бъде по-екологосъобразна и по-устойчива. Не бива да забравяме, че целта ни, освен това, е да се произвеждат безопасни и качествени продукти. Трябва да има по-голяма подкрепа за развитие на, селско... на земеделските райони, така че да има балансирано териториално развитие в цяла Европа. Освен това, земеделските стопани в Европа трябва да бъдат поставени на равна нога, да, да няма дискриминации, трябва да се прилагат прости, небюрократични правила, за да може да се конкурират те с големите страни износителки. Надяваме се, че ние ще успеем да намерим начин да направим тази политика по-гъвкава. Надявам се също така, че нашия дебат днес ще бъде достатъчно полезен, за да направим стъпка в посока на намиране на общ отговор на тези големи общи предизвикателства. Европейския парламент вече започна да се подготвя за тази реформа от няколко години насам. През юли 2010 година бе прият пръв доклад за бъдещето на ОСП след 2013. Там се излагаха приоритетите на парламента с оглед на бъдещата реформа. Това е документа, наречен доклада на Джордж Лайан. През юни 2011 бе прият втори доклад. Това е официалният ни отговор на съобщението на комисията от края на 2010 за политиката за ОСП до 2020. Това е докладът Алберт Дес. След това комисията публикува законодателно предложение за реформата през октомври 2011 година. Европейският парламент назначи докладчици за всяко законодателно предложение предложение. Бяха организирани ред е, публични срещи, за да се дискутират е, предложенията от комисията. Бе проведено пространно изслушване с комисар Чолош, публичен дебат с министрите на земеделието на 27 страни членки, изслушване на неправителствени организации и други заинтересовани страни, конференция с представители на научната общност, семинари с експерти по различни аспекти на реформата. И накрая нашата междупарламентарна среща на членове на националните парламенти и членовете на Селскостопанската комисия на Европейския парламент. Миналата седмица е, бяха представени в парламента четирте основни предложения за законодателните текстове. Господин Капало Сантос е, е, излиза с доклад за директните помощи, господин Мишел Дантен за общата организация на пазара, Чувани Лавия за финансиране, контрол и упростяване на ОСП. Копия от тези доклади са във вашите папки, а съответните мои колеги са до мен тук. Както виждате, е, документите са много пространни, с стотици изменения за и допълнения към предложението на комисията. Представането на тези проекта доклади бе съпроводено с много оживен дебат в нашата комисия, както и в страните членки. И очакваме да бъдат подадени още много изменения преди да се оформят окончателно от докладите на Европейския парламент. Освен това, не само Комисията по земеделие, но и няколко други комисии от Европейския парламент работят по темата. Комисията за околна среда, за регионално развитие, за бюджет и за бюджетен контрол. Също така може да бъдете напълно сигурни, че всички идеи, които са подадени, ще бъдат обсъдени и премислени преди да представим нашата позиция. Затова нека да кажа ясно, нито Европейския парламент, нито Комисията по земеделие ще могат да приемат е, окончателната си позиция преди да се постигне съгласие по многогодишната финансова рамка, която определя бюджета за ОСП за 2014-2020. Естествено, ние ще поемем своите отговорности и ще направим всичко, което е възможно да се постигнат компромиси на най-наболелите въпроси – и е, потенциално ще гласуваме през е, есента, но окончателните цифри ще бъдат прияти, когато се приеме и бюджет. Като се има предвид докъде е стигнал процеса на реформата и необходимостта да има вече конкретни идеи, които да подобрят законодателния текст, предложен от комисията, особено по-деликатните моменти, предлагам да се спрем в момента на няколко теми, основни теми, а именно – разпределението на директните плащания, сближаване между страните членки, праговете, най-стойности, е, таваните стойности, директните плащания и съответните програми млади, фермери, активни е, земеделски производители, малки производители и така нататък. Мерки по екологизация или така наречени зелени мерки, така нареченото кръстосно съответствие – е, екологизиращи мерки във втория стълб, е, инструменти за управление на риска, е, организации на производителите, възможността земеделските стопани да преговарят и накрая инструменти за управление на производството или на предлагането, примерно квотите за захар, правата за засеждане в винопроизводството. Надявам се, че нашата среща ще бъде достатъчно продуктивна, ще има практически прости решения, които да, се, да бъдат от полза на всички земеделски стопани в, в Европа и от полза за всички граждани. Както знаете, упростяването е основен момент и за да се постигне това е много интересно да чуем кои са най-добрите практики в страните членки. И накрая няколко коментара по процедурата. Всички представители на националните парламенти а, имат пред себе си един формуляр за заявка за време за изказване. А, любезно ви приканвам да тези, които искат да се изкажат, да попълнят формуляра и да го подадат на разпоредителите, възможно най-скоро. Много моля колегите от комисията и от Европейския парламент също да направят това. 47 депутата присъстват тук от 29 национални парламента, представящи 22 страни членки. Вероятно няма да можем да изпълним всички заявки за изказване, но ще се опитаме. Поне, поне един представител от националните парламенти ще получи думата като разпределението ще, ще дадем думата на двама е, депутати от националните парламенти и един евродепутат. А ако се види, че нямаме достатъчно време, разбира се, ще дадем приоритет на гостите. Затова ви моля също да не прехвърляте времето за изказване около две минути, в зависимост от това колко държите се изказват ще получите по-точни указания по време на дебата. Отново благодаря на всички за това, че сте тук и сега давам думата на господин Рене Кристенсен, е, председател на Комисията за земеделие и рибарство на датския парламент. Заповядайте, господин Кристенсен. Имате думата, за да откриете. Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, в началото искам да се представя, да кажа кого представлявам, защото аз не съм член на датското правителство. Аз съм представител на така наречената Датска народна партия. Тя е в опозиция в Дания. Така или иначе, аз мога да представя много позиции, по отношение на земеделието, където ние подкрепяме правителството и председателството на Дания. Всъщност по повечето елементи подкрепяме тази политика. Искам да кажа, че в следващите години ще станем свидетели на огромно търсене на храни в Европейския съюз и ето защо трябва да откликнем на това търсене. Освен това, заедно трябва да гледаме извън границите на Съюза, да видим къде са тези големи пазари, големия потенциал за европейското земеделие. Как трябва да го направим? Трябва да увеличим производството, но това трябва да стане и като се отчитат околната среда и екологията. Това не трябва да са разминаващи се цели. Аз смятам, че те могат да се допълват. Селското стопанство може да допринесе за постигането на зелените цели. Естествено има различни предизвикателства, но има и различни възможности в Европейския съюз. И ето защо е важно да се укрепи възможността на държавите членки да заделят част от помощта по ОСП за целите на екологията, за природата, Естествено, държавите членки могат да проявяват и иновативност в различни области. Има обаче някои други сфери, като техническото оборудване, например, там също може да се действа по такъв начин, че да се отчитат всички екологични съображения. Нашата цел е да насърчаваме конкурентен растеж, устойчив растеж в целия Европейски съюз. И смятаме, че това може да стане по начина по който го прави настоящата програма. Трябва обаче да се намали бюрокрацията и то в максимална степен. Всички го желаем. Ние смятаме, че трябва да има сътрудничество по отношение на иновациите, новите технологии, между различните заинтересовани страни. Знаете за така наречените общи принципи, общностни принципи, аз ги подкрепям напълно. За съжаление, в някои области има недостатъци. Например, тези 7%, които трябва да се заделят от а, селските стопани, ние можем да подкрепим част от тази идея, ако тя се впише в цялостния контекст на предложението. По отношение на мерките, свързани с придаването на зелен характер, тук трябва да се предвидят и тревните площи и пространства, а не само земеделските райони. Понякога изискванията, свързани с Общите елементи са по-големи от изискванията по придаването на зелен характер и това е нещо добро, според мен. Знаете, че сега се предвиждат и е, задължения за създаване на работни места. Новото предложение на комисията говори за тези 7% на е, селско стопанство, на, на ферма, ние смятаме, че може да се намали тази цифра и да се впише по-добре тя в националните планове за управление. Държавите членки могат сами да намерят места, където да се сътрудничи. Аз лично смятам, че по този начин ще се помогне на природата. Знаете, че земеделците трябва да поддържат земята в едно добро състояние. Във времена като тези трябва да се гарантира, че земята няма да отива за голф игрища, например, или за ски склонове. Комисията прави изчисления в тази връзка и е, смята, че по някакъв начин позеленяването ще доведе до положителни е, развития аз смятам обаче, че има много сериозни контрасти в економическото развитие. Интервенцията, която се предвижда, смята, че трябвало да има продажба, когато се увеличи е, предлагането. Ние смятаме, че е по-добре да се определят критерии за производство, за да откликнем на търсенето. В същото време ние трябва да останем е, достатъчно иновативни. Датското земеделие е една либерална дейност и се надявам, че тя ще остане такава и в цяла Европа. Мисля, че ние трябва да работим по такъв начин, че европейското земеделие да се развие в правилната посока. Ние трябва да видим как можем да увеличим производството, но това трябва да стане и във връзка с целите за околната среда. На едно заседание в Копенхаген казахме, че ако китайците започнат да пият по една чаша мляко на ден, това ще бъде един голям пазар. Може да се проучат тези възможности. Има идеи за намаляване на бюджета на земеделието, да се концентрират средства върху научната дейност. Това е добре, но само ако се зачете екологичния характер. Част от подкрепата трябва да се насочи по такъв начин, че земеделците да могат да развиват своята дейност, да въвеждат нови техники. Освен това, бюрокрацията трябва да се намали. Тези реформи ще доведат до придаването на по-зелен характер и е, до по-добро осъществяване на преките плащания. Аз съм първия, който се изказва днес. Гледам хората, които са се събрали и виждам, че има някои хора, които бяха и в Копенхаген. Мисля, че имаме възможност да продължим този дебат. Очаквам с нетърпение днес да направим една крачка напред и да се справим с предизвикателствата. Благодаря. Благодаря. Преди да дам думата на тримата докладчици, Луиш Капулаш Шантуш, Джовани Лави и Мишел Дантан. Искам да приветствам с добре дошли студентите от остров Палма, които са дошли на посещение. Мисля, че можем да продължим. Луиш Капула Шантуш за очертаване на своя доклад. Благодаря, господин председател. Позволете ми първо да приветствам с добре дошли всичките си колеги. Голямо удоволствие е да посрещнем тук в Европейския парламент толкова много гости. Надявам се, че след обедните ни разисквания ще бъдат от полза за всички ни, че ще допринесат за постигането на консенсус във връзка с предстоящите мерки в областта на селското стопанство. Бе ми възложена задачата както може би знаете, да изготвя два доклада. Тези два доклада, разбира се, не отразяват единствено моето лично мнение. В продължение на 6-7 месеца работих по тези два текста, като установих контакт с всички органи на централната изпълнителна власт, на регионалната власт в държавите членки, с производители в държавите членки и с неправителствени организации. Опитах се да отчета всички тези различни становища и да достигна до компромисно становище. Компромисните становища обикновено имат един недостатък. Те не са удовлетворителни за всички, но в условията на демокрация те са единствената възможност, с която разполагаме. Ще се опитам да ви представя своето компромисно становище, в което очертавам възможностите за едно устойчиво, конкурентоспособно и жизнеспособно земеделие в отделните региони. Опитах се при изготвянето на доклада да бъда колкото се може по-справедлив, по-справедлив от комисията, най-вече когато става дума за преразпределянето между държавите членки. Има разлики в размера на помощта на хектар, която се предоставя на отделните държави членки. Понякога тези разлики достигат до 100%. В някои държави членки стойността е 60%, над средната за Съюза стойност в други държави с 50%, под нея. В моя текст се опитах да предложа възможности за компенсации за тези държави, които не получават плащания в достатъчен размер по първия стълб. Много красноречив пример в това отношение са при балтийските държави. Дори и след отвояването на съответните суми, средният размер на плащанията към тях ще бъде 35% под средния за Съюза размер, което според мен е несправедливо. Европейската комисия е много бавна при представянето на предложения за по-справедливо преразпределяне на сумите между държавите членки. От друга страна, тя доста бързо взема решения за преразпределянето на подпомагането в рамките на една държава членка. Опитах се да призова Европейската комисия да ускори сближаването на размера на плащанията между отделните държави членки и отделните региони, като обаче се избегнат много резки промени. Подобни резки промени могат да бъдат рискови за отделните земеделски стопанства. Правя предложение да се разгледа и първият стълб. Предлагам изискването за екологизиране да е задължително. Трябва да продължим да подпомагаме селскостопанските производители в усилията им в посока към екологизиране. И ако, ако тези стопани се възползват от европейско финансиране, то това трябва да е в полза на европейските граждани. И същевременно, ако те полагат някакви усилия, например за екологизиране, то трябва да бъде възнаградено но не е лесно да се намери решение. Говорихме за необходимостта от упростяване, но когато се стигне до представянето на конкретни мерки за упростяване на процедурите, то установяваме, че системата не се упростява кой знае колко. Затова в своите доклади се опитвам да изложа няколко конкретни прости предложения за упростяване. Що се отнася до активните сълскостопански производители, предлагам по-голяма гъвкавост за държавите членки, по-голяма гъвкавост по отношение на разходването на средствата. Но ползването на финансиране трябва да е обвързано с условието за активен селски стопанин. Във връзка с екологизирането стъпвам на предложението на комисията, но предлагам и някои свои концепции, като например обвързването на мерките по втория стълб с екологизиране. Опитвам се също така да предложа и система за равностойност. Какво означава това? Възоснова на европейските разпоредби селскостопанските производители ще могат да сертифицират своите стопанства, така че да се удостовери екологичната насоченост на дейността им. Знаем, че потребителите биха искали точно да знаят какви критерии се прилагат по отношение на екологизирането. Трите мерки, предложени от комисията, за съжаление бяха изключително противоречиви. Можете да си представите колко трудно щеше да бъде, ако комисията бе предложила 10 или 15 мерки. Аз предлагам система, според която държавите членки сами да вземат решение за най-добрата процедура за екологично сертифициране на стопанствата. Система, по която стопанствата могат да бъдат класифицирани или като занимаващи се с органично земеделие, или като стопанства с екологична насоченост. Правя някои предложения за. 80% da superfície за екологизирането. Предложението е то да е приложимо само към стопанства с размер над 20 хектара. Но представете си положение, при което в тази схема ще попаднат стопанства по-малки от 20 хектара. Това ще доведе до неимоверно увеличаване на бюрократичните ограничения. Представете си колко много документи трябва да подадат костопанските производители, с колко много процедури трябва да се съобразят. Предлагаме също така производителите да получат възможност да получат изключения от схемата за екологизиране, когато става дума за високопроизводителни площи. Опитахме се да усъвършенстваме предложението и що се отнася до кооперативите. Правим предложение за по-справедлива система на доплащания. Трябва да има уеднаквяване между държавите членки. Не искаме размера на доплащанията да е различен за различните държави членки. Първоначално бе предвидена система за доброволна модулация на плащанията. Тя се прилагаше само към онези страни, в които се смяташе, че има проблеми. Сега предлагаме тази система да стане задължителна. Предлагаме и по-голяма гъвкавост в рамките на системата от два стълба. Онези държави, които внасят по-малко по втория стълб, ще могат да се възползват от по-големи възможности по втория стълб в бъдеще. Може ли да ми дадете още 2-3 минути, господин председател? Опитвам се да съм колкото се може по-бърз. Няколко думи за подпомагането на развитието на селските райони. Какво предлагам? Предлагам 30% от бюджета да бъде заделен за агроекологични проекти мерки. По първия стълб по-малко от 30% от бюджета се заделя за агроекологични мерки. Тоест, ако по-малко от 30% от бюджета по първия стълб се заделя за агроекологични мерки, това трябва да бъде компенсирано в рамките на втория стълб. Предлагаме също така на младите производители да се представи по-добър достъп до обработваеми земи. Това е много важно, ако те наистина следва да имат възможност да заменят старите производители. Предлагаме производители на възраст над 65 години да могат да прехвърлят своите земи на по-млади селски стопани, за да се стимулира това, те ще получават определен бонус. Направихме и предложение за определянето на така наречените чувствителни райони. Комисията предлага много строги критерии за квалифицирането на определени райони като чувствителни. Това са биофизични критерии, които според нас са много прескриптивни. Ние смятаме, че те трябва да влязат в сила, но на държавите членки трябва да се предостави право на осмотрение във връзка с прилагането им. Защо? Защото от самото начало не им бе дадено достатъчно време да си изяснят последиците от предложението на комисията. В рамките на втория стълб установихме един пропуск, а именно комисията не предвижда точен разчет за бюджета. Ние искаме бюджетът да остане в рамките на втория стълб на досегашното си равнище. механизми, насочени към прибалтийските страни, например. Няма да решат проблемите на Франция, Германия или Обединеното кралство, където първият стълб е по-важен. Орсамент редузидо фаса à situação atual. Според нас една стойност от 25% от общия размер на бюджета е една добра стойност. Правим и предложения във връзка с горското стопанство, както и с инвестициите в агроекологични мерки. Ще обсъдим това по-нататък по време на разискванията. Има и предложения във връзка с напоителните системи. Това бяха основните ни предложения. Съвсем накратко можете да се запознаете по-подробно с доклада. Още веднъж ви благодаря за писмените ви становища, за предложенията ви. Днес с удоволствие ще изслушам и всякакви допълнителни предложения, които бихте искали да изложите. Искаме да установим една по-справедлива, по-екологосъобразна ОСП, която осигурява и по-голяма равнопоставеност между производителите. Благодаря много на Луиш, казва председателят. За изложението, въпреки че нямаше много време. Приветствам с добре дошли представители от моята страна. Сред нас е председателят на Комисията по земеделие в нашия Сенат, както и председателя на Комисията по земеделие в долната камера на парламента ни. Давам думата на Мишел Дантан. Ще те помоля да си колкото се може по-кратък, като се има предвид, че са внесени толкова много изменения по твоя доклад. Благодаря. Първо искам да ви приветствам. Добре дошли и да ви благодаря за вашите документи. Моля да извинете френските колеги, които са блокирани във влака между Париж и Брюксел. Имало е някакъв инцидент по линията. Общата организация на пазара това е много важен доклад, защото ОСП в края на краищата е свързана с економическа дейност. И, в, и напоследък светът се променя много. Селскостопанските производители са засегнати от нестабилността на цените, както на произведените продукти, така и нестабилността на цените, свързани с разходите за производство. И в този нов контекст е необходимо да предвидиме е, полуките, да вземем предвид полуките от е, вече проведените реформи и от е, реформите за управление на пазара. Затова в нашия доклад, който се отнася до предложението на комисията, предлагаме да разгледаме инструментите за управление на криза, за осигуряване на продоволствена сигурност, като предвиждаме възможности производителите да се организират по-добре, за да могат да поемат сами управлението на пазара в своя отрасъл съвместно с другите участници в тази верига на предоставяне на храни. Като става дума не само за засилване на организацията, а и за засилване на а, мощта на организациите на производителите. Тук предлагаме да отчитаме също как се е развило земеделското производство от ориентация към цени и излизане на пазара – да направим така, че да не е, се създават инициативи, които да върват само към търсенето на подкрепени цени, а по-скоро да се търси излизане на свободния пазар. За това настояваме и за особено третиране на правилата на конкурентното право е, по отношение на селското стопанство. Първо, в различните страни членки в момента конкурентното право отразява много различни е, национални практики. Много често това са практики, които слагат препятствия към единния пазар. Освен това, в момента, когато пазара и организациите на производителите стават основен елемент, е нормално да бъдат ясно формулирани инициативите, които могат да бъдат поети от участниците на пазара, за да може този пазар да функционира управляван от участниците си. Тази, това, което се опитваме да направим е много деликатен момент – в е, договора от Рим има предвидено в член 43, че е, конкурентното право трябва да отчита спецификата на селското стопанство. Сега ние предлагаме именно да се възползваме от тази разпоредба, която съществува. Благодаря, Мишел. Благодаря, че толкова е, кратко бито представи своя доклад. Сега давам думата на господин Джовани Лавия. И благодаря, господин председател. В моя доклад аз полагам усилия да предложа упростяване там, където е възможно. По отношение на управлението и наблюдението на ОСП, бих желал упростяването да вземе централно място. Какви са основните елементи тук? На първо място, обикновено искаме от стопанствата да ни дават информация всяка година, дори и нищо да не се е променило в междинния период. Аз мисля, че информацията, която трябва да получаваме, трябва да се дава веднъж годиш, на няколко години по-скоро или веднъж на две години, тъй като няма смисъл това да става всяка година. Това ще е от полза за всички. По отношение на упростяването на контрол и наблюдението, би трябвало да има намаление на контрол, естествено, ако има гаранции, че средствата на данакоплаците се изразходват по най-ефикасния начин. Аз предлагам и система за контрола, която да е малко по-различна. Ще има външна и вътрешна сертификация, осъществявана по един по-целенасочен начин – всеки фермер трябва да знае какво се очаква от него по отношение на неговото стопанство. Опитвам се да направя значителни промени по отношение на санкциите за стопанствата. Те трябва да са пропорционални, защото в миналото сме ставали свидетели на много големи санкции за много малки грешки от страна на земеделските стопани. Може понякога просто неволно да допуснеш някаква формална грешка и да ви санкционират така, че да загубиш премията и то не само за една година, но за няколко години. Така че санкциите трябва да са съразмерни и трябва да има система на ранно предупреждаване. Тъй като живеем в свят, където това е, е широко разпространено. Между другото, сега всички говорят за, за футбол. Можем да вземем метафората на жълтия картон. Нещо като предупреждение, ранно предупреждение. Целта на това предупреждение ще бъде да се намали крайната санкция, която се налага на земеделския стопанен. Особено ако става въпрос за грешка, която е направена неволно. Много се говори в Европейския парламент за така нареченото позеленяване, придаването на екологичен характер. Виждаме, че и в нашата комисия в Европейския парламент колегите спорят по тази тема. Сега има нов инструмент за придаването на зелен характер в рамките на ОСП тук в рамките на този елемент също не трябва да има санкции, които да надхвърлят плащането по елемента за придаване на зелен характер. В моя доклад казвам, че санкцията трябва да се ограничи до процента, който се дава за позеленяване. Както каза Луиш е, Шантуш е, по представянето на своя доклад – ние работим в тясна връзка. Особено по отношение на броя на фермерите, които ще имат автоматичен достъп до средствата за придаване на зелен характер. По първоначалното предложение на комисията, средствата се предвиждаха по втория стълб. Аз разширявам сега текста и предлагам да не се включва само органичното замеделие, а всички агроекологични мерки. По отношение на развитието на селските райони, е, трябва да се направи връзка с работата след влизането в сила на Лисабонския договор. На национално ниво се положиха много усилия. Е, в е, държавите членки много често има план за развитие на селските райони. Някои региони съответно изразходват средствата разумно, други се справят по-бавно и имат е, трудности. Съответно, средствата им се отнемат и не се връщат обратно. Ние се опитваме да предвидим система на компенсации на национално ниво тя би означавала, че в рамките на националния бюджет ще може да има компенсиране в зависимост от разминаванията между съответните региони, за да не може е, да се стига до ситуация, в която една група региони постоянно губи средства. Знаете, че има е, ставки за предварително е, финансиране. Има го и така нареченото кръстосано спазване. Това всичко е част от плана на комисията. Пестицидите, освен това, всички тези области трябва да се разгледат по-внимателно, да се отчете елемента на съвместно взимане на решения. Когато става въпрос за развитието на селските райони, с други думи в рамките на хоризонталния регламент, Говорим за иновационно местно сътрудничество. Имаме вече опит по програмата Лидер. Тя беше ограничена по отношение на размера си и средствата, които се предоставяха по нея. Аз е, мисля, че има разминаване между постигнатите резултати и положените усилия. Не съм направил големи промени в предложението на комисията в тази връзка, но с оглед на дебатите, които сме водили, винаги съм защитавал тази идея, тъй като това е част от предложението, което трябва да остане. Благодаря, казва председателя. Сега ще започнем разискванията. Както вече ви казах, ще имаме изказвания на двама представители от националните парламенти и един от Комисията по селско стопанство в Европейския парламент. Ще видим как ще се справим с оглед на предоставеното ни време. Имаме доста гости, ще е трудно да дадем думата на всички. Ще започнем с председателя на комисията от Кипърския парламент, господин Габрио. Янакис Гавриел от Кипър. Микрофоно. Ако може да натиснете бутона само за микрофона. Благодаря, господин председател. Колеги, позволете ми първо да благодаря на вашите докладчици за положените до момента усилия. Нашата комисия се отнася положително към представените предложения, най-вече предложенията за повече гъвкавост и за упростяване. Радвам се, че докладчиците прилагат подход съобразен с особеностите на отделните страни. Същевременно смятам, че трябва да избегнем неприемливо намаляване на размера на общия бюджет най-вече що се отнася до малки страни, които са основните потерпевши от настоящата економическа ситуация. Сред тях се нарежда и Кипър. Мисля, че тези страни не бива да бъдат по-малко облагодетелствани във връзка с плащанията и възможностите за действие, с които разполагат. Малките страни играят важна роля за околната среда, економиките и обществото като цяло. Там селското стопанство играе много по-голяма роля за обществото, економиката и то е изложено на особено голям натиск в момента. Мисля, че има още какво да се усъвършенства, най-вече във връзка с прилагането на принципа на пропорционалност. Без съмнение, разполагаме с структура, организирана около два стълба. Трябва да осигурим взаимно допълняемост между двата стълба. Надявам се, че комисията ще работи и по проблема за нестабилността, която оказва въздействие върху отделните пазари, особено в времена на сътресения, като настоящия момент. Надявам се, че ще се стигне до решение задоволително за всички. Благодаря, казва председателят, председателят на Комисията по земеделие Ан Макиндош от Обединеното кралство. Благодаря, господин председател. Благодаря и за поканата. Поздравления за приключващата работа на датското председателство. Поздравления за новото кипърско председателство. Аз смятам, че има много общо между мненията на Европейския парламент и националните парламенти. Сега ще чуем много гледища и се надявам, че ще можем да сложим акцент върху факта, че всек, всяка реформа трябва да води до по-опростена ОСП с повече елементи на гъвкавост за страните членки. Идеята на датското председателство за сертифициране ни притеснява до известна степен, защото ни се струва, че ще наложи по-голямо ниво на бюрокрация. Затова ви призовавам да изчетете заключенията на Камерата на представителите. Ние очертаваме нашата основна цел, а именно да се ограничи ролята на комисията. Комисията е тази, която трябва да формулира основните цели, но е, отделните правителства трябва да имат свободата да работят заедно със своите селскостопански производители и да решават сами т.е. да има по-голям елемент на гъвкавост по отношение на това как могат да се постигнат конкретните мерки за екологизиране. Прехвърлянето на средства между първи и втори стълб. Смятаме, че това вече затруднява нашите селстотопански производители и се безпокоим, че с финансирането по втори стълб ще е проблем. Дискусиите, които ще се проведат и днес и следващите 6 месеца, се засенчват от факта, че все още няма решение по многогодишната финансова рамка в съвета. Но смятам, че ние трябва да поддържаме възможностите за комуникации. Eh, Благодаря на Анна Макинтош. Сега госпожа Елизабет Кьосингер и после двама души от националните парламенти. Заповядайте. Благодаря, господин председател. Нека също отбележа с каква чудесна възможност разполагаме днес да проведем разискване с представителите на националните парламенти. Според мен много е важно, както за националните парламенти, така и за Европейския парламент, да се възползват от всички възможности съгласно договора от Лисабон. Според мен е много важно, че сега в рамките на реформата на ОСП сме насочили вниманието си към едно по-целенасочено, по-устойчиво развитие на селските райони. Без съмнение, средствата трябва да се разходват целенасочено и разумно, но същевременно съм против каквито и да било съкръщения на бюджета за селските райони. Поздравявам колегата Капулаш Сантош за предложенията по тази тема в доклада му за развитието на селските райони. Когато говорим за мерките за екологизиране, според мен е много важно да хвърлим поглед и към действащите програми в областта на селското стопанство, които водят до много добри резултати в редица държави. Когато сега обсъждаме екологизирането на селското стопанство, не бива по какъвто и да било начин да поставяме в по-необлагодетелствано положение държави, които вече са постигнали немалко в тази област. Затова според мен програмите за агроекологични мерки, ако в достатъчна степен са финансирани и сертифицирани, би следвало да се квалифицират като действия за екологизиране по първия стълб. Преждеговорившите вече говориха за това, че в областта на контрола, в областта на упростяването има още много какво да се направи. И това мое предложение за агроекологичните програми е насочено именно към упростяване. То е в полза на селскостопанските производители. Не можем да създадем така наречените зелени работни места, ако само увеличаваме бюрократичните ограничения. От средствата трябва да се възползват тези, които се нуждаят от тях, а именно производителите и селските райони. Много са важни предложенията за отчитането на всички райони, най-вече на планинските райони, които заслужават особено внимание. Говорим постоянно за развитие и растеж. Такива възможности има в планинските райони. И то въпреки финансовата и економическата криза ще трябва основно да насочим вниманието си към финансирането. Не трябва да приемаме съкръщаване на бюджета за развитие на селските райони. Би ми се искало наистина националните парламенти да са малко по- уверени, също толкова уверени, колкото и Европейският парламент, така че да можем да постигнем успех в полза на производителите. Благодаря на Елизабет Кьостингер. Думата има председателят на Комисията по земеделие. Господин Пауло Скарпа. Благодаря. Пауло, благодаря за това сърдечно поздравление. Италианският сенат много пъти е разговарял по реформата на ОСП. Ние сме приели наша собствена резолюция. Всъщност нямаме големи разлики между различните политически групи. Мисля, че е важно да има ясно разграничение между първия и втория стълб, за да успеем да откликнем на изискванията за упростяване на правилата по отношение на необвързаните преки плащания. По този начин ще има и по-голямо усещане за отговорност сред фермерите. Мерките, свързани с определянето на тавани, биха могли да се превърнат в наказание, в санкция за фермерите в някои определени категории. Ние смятаме, че тези плащания трябва да са свързани с площа в хектари, но и с други фактори, като стандарта на живот, който е различен в различните държави членки, пускането на количествата продукция на пазара, размера на тези количества и така нататък. Реформата може да доведе до сериозно намаляване на бюджета за страни като Италия. Това не е приемливо, когато става въпрос за преките плащания. Отбелязваме си, че базисните суми, които ще бъдат отпускани на всички държави членки, трябва да са свързани с управлението на фонда за придаването на екологичен характер. може да има необходимост от интервенция от страна на различните държави членки, зависимост от отглежданите култури. Каквото и да правим, трябва да гарантираме, че става въпрос за единен, реален единен пазар в Европа. Трябва да се намали бюрокрацията в Италия. Ставаме свидетели на бунт защото това направо си е бунт от страна на фермерите е, против бюрокрацията, с която те трябва да се борят всеки ден. Преките плащания не трябва да се превръщат в чисто економически елемент. Какво напреди трябва да се насърчава възможността за самодостатъчност на, на стопанствата? И тъй като никога не се знае е, доколко ще са налични средствата, които се предоставят е, с цел производство на продукция, ние трябва да предвидим механизми за гаранции за бъдещето. Не можем да имаме площа в хектари само като единствен критерий. Трябва да надхвърлим малко е, това виждане. Благодаря на вас и благодаря на всички колеги, които участват. Гледам тук сега конкретно Джовани Лавия. Много се радвам, че мога да се обърна и към вас. Благодаря, председателю Скарпа. Сега е ред на председателя на Комисията по селско стопанство, господин Голдман. Hans Голдман. Уважаеми колеги, благодаря ви за отправената към нас покана, която с удоволствие приехме. Споделяме вашето виждане за предизвикателствата, пред които е изправена ОСП в бъдеще. Германия е на предна позиция в прилагането на реформата на ОСП. Тя много по-бързо от останалите държави членки започна с мерки за повишаване на конкурентоспособността на своето селско стопанство. Във връзка с това федералното правителство приветствам волята за последователно прилагане на реформата и готовността за изправене пред бъдещите предизвикателства. Не бива да се прави крачка назад. Съгласни сме с предложението за преразпределяне на средствата по първия стълб, така че да се осигури повече справедливост спрямо нези, които са били ощетени до момента. Искаме обаче да се укрепи и втория стълб. Не се обявяваме за определянето на тавани в зависимост от големината на стопанствата. Според нас не бива да се предвиждат отделни разпоредби за екологизирането, тъй като вече се прилагат такива мерки. Доказателство за това е Германия. Според мен процентното предоставяне на средства от първия стълб за функции по втория стълб е интересно, тъй като това ще доведе до известна сигурност. Промените в конкурентното право. Според нас няма необходимост от такива изменения. Отделните разпоредби за млади производители и за активни производители според нас не са необходими. Според нас ще е много добре, ако може да се упростят процедурите по управление и контрол. Въвеждането на така наречената система на жълтата карта, според нас е една много добра мярка. За забрание гласу, teraz спроша пана посла Kajowskiego. Dziękuję. Господин Кайовски има думата. Една от целите на реформата на ОСП в момента е да се легитимизира тази политика сред гражданите. Разбира се и с мерки за защита на околната среда, за екологизиране. Но също трябва да се оправдаят и финансовите средства и да се направи така, че те да отиват в ръцете на производители действително. За това са много важни предложенията за малките стопанства. За 3 хектара се говори, после се говори, се дава цифрата 5 хектара. Например, в Полша това би било напълно приемливо. Защото действително така ще се опростат нещата, ще се намали бюрокрацията. И по много прост начин. От друга страна, ние трябва да се справим с едно положение в нашата страна, когато половината от тези древни стопанства всъщност не се обработват от собствениците. И хората, които не произвеждат активно, не се занимават активно с земеделие, ще получават помощи по същия начин, както тези, които и активно произвеждат. Което в, в края на краищата не е редно. Тоест, според мен няма да има съществена промяна в настоящото положение. Второ, директните плащания. 20 години вероятно ще минат, за да ги изравним. Говори се за равнопоставеност прямо конкуренцията и така нататък. Но мисля, че поне в мерките за екологизация трябва да се предвиди равнопоставеност между всички участници. Ако всички селскостопански производители получават еднаква поддръжка, еднаква помощ за екологичните мерки, това ще бъде по-справедливо от, мер... от е, настоящото предложение на комисията. Поне аз така смятам. Благодаря. Следващият оратор е господин Дойл. Sorry. Няма микрофон оратора. Благодаря. Приветстваме възможността да поговорим с членовете на Европейския парламент по тази тема. Мисля, че докладчиците придават един по-практичен характер на всички въпроси и проблеми, пред които са изправени държавите членки. Вие определено се занимавате с всички проблемни въпроси. По отношение на двата доклада на господин Капулуш Шантош трябва да кажа, че те са много уместни и са свързани с позицията на Ирландия. Ние смятаме, че трябва да се оптимизира производството в Европейския съюз, да стане то устойчиво, да се защити многообразието на селските общности. Естествено, и от тази гледна точка трябва да се види е, как ще се управляват средствата. Ние подкрепяме голяма част от е, казаното от докладчиците. Мисля, че по този начин ние ще започнем да работим по-добре, предложенията са приложими. Какво ще стане обаче от тук нататък? Ще има ли приемане от страна на парламента? Ще изчака ли парламента? Знам, че до 9 юли имаме изчакване. Ще има ли след 9 юли обаче договаряне по отношение на многогодишната финансова рамка? Какво смята да прави парламента? Как ще се впишат тези доклади в цялостното финансово споразумение? Искаме да разберем какво смятате вие, защото от гледна точка на нашите парламентарни комисии, е, ние трябва да имаме възможност да откликнем и на вашата позиция като парламент. Благодаря. Господин Рущиковски. Сенатор Рущиковски. Благодаря. Аз съм от Полския сенат. Искам да благодаря за поканата, за възможността да участвам в този дебат по този пакет от доклади. Сената смята, че тези текстове като цяло вървят в правилната посока, макар че ние имаме известни съмнения. В Сената имаше представяне на този законодателен пакет от комисията. Ние сме дали нашата позиция, няма сега да я изчитаме или да цитирам какво сме казали. Нашата позиция на Сената беше обсъдена и в Сейма, в долната камера – Основното за нас е да има упростяване на правилата, да се засили конкуренцията, да няма дискриминация между държавите членки по отношение на преките плащания и отговорността. В договора се казва, че трябва да има сближаване между регионите. Никъде не се казва обаче, че трябва да има дискриминация на страните. Искам да разбера какво смятате вие. Какво смята комисията. Не сме получили отговор на въпроса може ли да има дискриминация спрямо страните и ще има ли такава, ако се приложат тези принципи. За да се приложат, е, те вероятно ще трябва да изминат 20 години. Освен това, те така или иначе не отговарят на, на заложеното в договорите. Може ли да продължи това третиране на страните, като Полша, например, или тези на Балканския полуостров, можем да говорим вечно за това дали предложението ще допринесе за повишаване на конкурентоспособността. Ние няма да гласуваме в нашата комисия, докато не получим конкретни цифри, е, конкретни е, данни, свързани с бюджета, Всъщност това е моето изказване. Благодаря, господин сенатор. Сега господин Деса, госпож... господин Деса. Господин председател, уважаеми колеги, нека веднага обясня какво е предвидено по-нататък като процедура? Предвиден е срок за внасяне на изменения. Днес моята политическа група ме помоли да поискам удължаване на срока за внасяне на изменения, тъй като предстои да се внесат много изменения, които трябва и надлежно да се обсъдят. Какво е моето виждане за дискриминацията? Според мен е несправедливо разпределението на средствата по първия стълб. Невъзможно е на един общ пазар латвийците да получават по 87 евро като средна стойност, а гръцките стопани по 550. Не може да се говори при такива разлики за обща сълскостопанска политика. В самите държави членки също не бива да се извършва дискриминация спрямо определени региони. Говорих за диапазон от 78 до 550 евро. В Южен Тирол някои колеги получават по 50 евро, а в други региони плащанията стигат до 700 евро. Не бива да се стига до такива разлики между отделните региони. Няколко думи за мерките за екологизиране. Наистина ме ядоса предложението на комисията в тази област. Защо? Защото то ще доведе до много повече бюрокрация, защото мерките, които предлага комисията, не са целенасочени. Не може спрямо 27 държави членки, всяка от които има своите особености, да се прилагат едни и същи мерки за екологизиране. Питам се, като летя над Финландия, откъде ще заделят те тези 30% от площите за екологизиране. В Италия има такава възможност, но за да може да се предприемат мерки за екологизиране, са ни необходими допълнителни мерки. Не е възможно да се приложат едни и същи мерки за екологизиране към всички държави членки. Затова трябва да се изготви, според мен, каталог от подобни мерки трябва много внимателно още веднъж да се запознаем с предложението на комисията и да доусъвършенстваме предложенията на докладчиците. Благодаря. Сега представителя на Испанският парламент. Господин Алонсо, заповядайте, имате думата. Благодаря, господин председател. Много е трудно да успея да съсредоточа всичко, което искам да кажа в две минути. Имаме много безпокойства по предложените промени. Първо, за бюджета. През юни... Бюджета за предложен през юни 2011 е абсолютният минимум, който трябва да приемем. Тук казахте, че няма да се гласуват окончателните цифри преди да е известен бюджета. И мога да ви кажа още сега, че ако има положителни промени, това ще е добре. Но ако предложените цифри в бюджета са по-низки от нивото предложено през 2011, това просто е неприемливо. Господин Капалш Сантуш е изготвил документ, който върви в много в правилна посока, с елементи на гъвкавост за екологосъобразно, с дефиниции за малки земеделски стопани. Но Всъщност логиката на предложението на комисията не се променя. Има много, много големи разлики в економическата, екологичната, социална обстановка в страните и не можем да прилагаме едно общо решение за всички. Ако ми позволите, бих искал да запитам господин Капош Сантос, какво би казал за милионите хектари, които ще се появят като нови земеделски стопанства при е, промяната на ОСП сега? Ако изведнъж тези земи се появят като нови стопанства, какво точно ще правим? производството на мляко, месо. Толкова много различни отрасли има свързани с заплащането по площ. Това ще се отрази много сериозно в много аспекти. Също общата организация на пазара. Това е източник за основни безпокойства на земеделските стопани. Не знам дали тук е мястото да се повдигат тези въпроси, но начинът по който се намесва Европейският съюз трябва да бъде достатъчно гъвкав. Трябва да бъде бърз, Реакцията трябва да бъде бърза при е, спад в цените. И мерките трябва да се базират на актуализирани цени, които да отчитат и разходите по производството. Затова ми се струва, че е много положителен фактът, че се прави предложение да се преразгледат конкурентното право по отношение на селскостопанската дейност защото това има отношение и при договарянето на цените за земеделските продукти. Благодаря. Дякую, пан послови. Тераз забеже гос пан, пос, пан посел Блумфальц. Дискусията е следвана много отблизо от е, Латвийския парламент. Също следва следим всичко, което се случва. Ние, подобно на останалите балтийски страни, считаме, че директните плащания са много несправедливи. Огромна е разликата между нивото на помощите и съответно конкуренцията не е лоялна трите балтийски страни от момента, в който влязоха в Европейския съюз, получават най-низко ниво на директни плащания, защото те бяха изчислени по данни от 1994 до 1999. А в този период трите балтийски страни бяха в абсолютно най-низкото ниво на селско-стопанско производство – точно в момент, в който току-що се беше разпаднал Съветския съюз, имаше проблеми с економиката и прехода към пазарна економика. Така че плащанията са калкулирани на база, която е напълно различна от това, което се случва в момента. Смятам, че сега трябва да се направят преизчисления. Плащанията следва да бъдат разпределени на много по-справедлива основа, и да се прекратят и преходните периоди. Европейският парламент предлага да се постигне поне 65% от средната стойност на плащанията за всички страни членки и това е правилна стъпка, ние не сме съгласни, защото ние считаме, не сме съгласни с такава промяна. Ние считаме, че трябва да има поне 80% покриване на нивото на средното заплащане. За балтийските страни заплащане средно от 80% от средното. Ще са необходими 2,1 милиарда за балтийските страни. Това е 0,71% от общия бюджет за ОСП. Това не са огромни суми и то за целия следващ финансов период. Считам, че директните заплащания трябва да бъдат много по-справедливи. латвийските производители ще могат да осигурят съществуването си, ако няма изобщо система на плащания в Европейския съюз, но не и така, когато дискриминацията е много голяма. Следващият Джордж Лайан. jednego z raportów, które przygotowywały Pan poseł Lajon, bardzo proszę. Uh, Благодаря. Господин председател, ще бъда съвсем кратък. Искам да приветствам депутатите от националните парламенти. Искам в началото да напомня на всички, че реформата на ОСП не представлява някакво традиционно действие този път. С оглед на Лисабонския договор ОСП ОСП вече е напълно подчинена на съвместното взимане на решение и Европейския парламент смята да участва в пълна степен. Ето защо много от решенията, свързани с реформата на ОСП, са част от котията за преговори на датското председателство и те са обвързани с многогодишната финансова рамка. Ето защо ние като парламентарна комисия трябва да подчертаем, че искаме да има гъвкавост и всички решения да се взимат със съвместно взимане на решения, а не отделни индивидуални решения на министрите от държавите членки, е, когато се обсъжда МФР. Е, реформата твърди, че трябва да има ефективна политика с по-малко използване на ресурси, с по-малко е, производство на въглероден диоксид, трябва да има устойчиво селско стопанство, устойчиво, е, устойчиво и конкурентно селско стопанство. Аз е, мисля обаче, че проблема е от това, че част от предложенията ни водят в погрешната посока и ще трябва да се изменят някои от елементите, за да се гарантира, че ще се постигне окончателната цел на реформата. Ако погледнем придаването на екологичен характер, в парламента има силна подкрепа за придаването на зелен характер на преките плащания. Само, че има сериозни притеснения относно това, че предложенията на комисията представляват един аршин за всички, без да се отчитат различните нужди в различните държави членки. И аз се надявам, че когато Европейския парламент гласува своите изменения, ще въведе цяло меню с мерки и държавите членки ще могат да избират тези три мерки, които са най-уместни за тяхната територия. И се надявам, че ще имаме мнозинство в тази връзка. Струва ми се, че мерките не трябва да се свеждат само до биоразнообразието. Това е важно, естествено, но трябва да се обърне внимание и на ресурсната ефективност, на енергийната ефективност, въобще на всичко свързано с справянето с измененията в климата. И се надявам, че ще успеем да го постигнем това в Европейския парламент и освен това се надявам, че националните парламенти ще работят по същия начин. И накрая, по отношение на това така наречено позеленяване, санкцията за него трябва да е всъщност самото плащане, не трябва да има обвързване с преките плащания. Зеленото плащане трябва да е санкцията, ако е, решиш да не прилагаш тези мерки, е, тези мерки или не успееш да ги спазиш. И е, накрая, много държави членки все още използват историческите данни за разпределяне на средствата между фермерите, съответно има сериозни притеснения относно скоростта на прилагане на предложенията на комисията. Тук трябва да има промени. Благодаря. Благодаря за това, че отговорихте на времето. Сега господин Есел. Благодаря, господин председател, госпожи и господа. В Австрия искаме да се използват всички обработваеми площи. Искаме и стопанства, които да произвеждат. Но не са приемливи според нас критериите на комисията за квалифицирането на по-малко облагодетелстваните региони. Необходимо е да се плащат по-големи вноски за животновътство в планинските райони. В противен случай няма да могат да се осъществят предложенията на комисията. Трябва да се въведат плащания, които надхвърлят тавана от 300 евро по хектар в зависимост от съответното стопанство и регион пасищата в алпийските региони и предоставянето на фуражи там сподлежат на грешки. Ако искаме да се осигури многообразие на селскостопанската дейност, има трудности с тези пасища. Ако пасището е с размер от 100 хектара и ако там се извършва паша за 30 животни цялото лято, то не би трябвало да има проблем с признаването на сумите. Ще се спра и върху екологизирането. Мисля, че мерките за екологизиране трябва да се третират по същия начин, както и мерките за биологичното земеделие. Не бива да се съкръщават средствата за тях по втория стълб. Няколко думи и за опазването на пасищата. Мисля, че стопанствата трябва да имат възможност за гъвкавост, особено в райони, където има много пасища. Идеята за процедурата на така, наречената, на така наречения жълт картон, според мен, е много добра. Bardzo Teraz prosimy o zabranie głosu panią посел. Благодаря. Сега госпожа Ирен Оскаршон от шведския парламент. Благодаря. Господин председател, благодаря за интересните представяния и интересната дискусия. Много от вас знаят каква е позицията на Швеция в тази връзка – ние смятаме, че е изключително важно да има стриктен бюджет. И този стриктен бюджет трябва да се използва максимално ефикасно, за да се създаде жива среда, живи селски райони. Ето защо е важно да има този е, да има такъв елемент на придаването на зелен характер, само че трябва да се уточни какво точно се има предвид тук. И трябва заедно да го направим. Както казах, съответно много оратори, важно е да има общи разисквания, единни условия за всички, да има равнопоставеност, така ще се засили и конкурентоспособността. Важно е втория стълб да стане важен фактор за развитието на селските райони и за осъществяването на дейността на стопалствата. Младите земеделци трябва да имат възможност за подкрепа. От друга страна, ние проявяваме съмнение относно тези еднократни суми, които ще се дават на по-възрастните земеделци, за да напуснат отрасъла. Това не може да е ефикасно. Освен това, ние трябва да поемем екологична отговорност и да включим тази екологична отговорност за селското стопанство, за да може то да стане по-ефикасно, е, по-зелено. Ние трябва да задоволяваме нуждите на целия Европейски съюз а, с храна от една страна, от друга страна обаче трябва да отчетем нуждите на най-малките, най-отдалечените региони. Това са пътищата напред. Благодаря. Кои забеше господин посел Гарсия? Бързо Благодаря. Господин Гарсия има думата. Пани е, господин Гарсия има думата. Е, малко се обърках. Господин Гарсия, заповядайте. Gracias, presidente. Eh, bueno, yo lo primero eh, querría eh, dar las gracias, desde luego, a la organización de este tipo de eventos. Първо, благодаря за организирането на тази среща. Много е интересно, много е важно да се чуе мнението и на националните парламенти. Струва ми се, че може би проблема е в целите, а не в начина на изпълняване. Защото в края на краищата ние трябва да си отговорим на въпроса каква е целта на ОСП. Тази политика трябва да е достатъчно силна, за да може да се предоставя храна на разумна цена. Това е основната цел. Но също така е много важен и сектора за суровините. Там трябва да има също достатъчно мерки за подкрепа. Мисля, че предложението е много добро. Особено елемента за даване възможност на страните членки да решат кои мерки са подходящи за техните страни. Няколко те ми не бяха споменати и се питам, ще може ли да се използват съчетаните плащания, съчетани мерки? Съгласен съм с колегите от НП, че мерките по екологизиране не следва да бъдат еднакви за всички в Европейския съюз, защото земеделието, селското стопанство е различно навсякъде. По първият стълб, нека да припомня, че там става дума за компенсации за селскостопански производители по две основни съображения. За предоставяне на устойчивост на практиките и за хуманно отношение също към животните. Тези елементи трябва също да се отчитат. И според мен, докато няма данъчен и финансов съюз, не може да се говори и за хомогенни ставки на, по ОСП на европейско ниво. Не стана дума също и за помощите за пазара. Господин Дантен отбелязва това, което е необходимо да се направи посредством някои изменения в това отношение. Аз му благодаря много. Председателят. Благодаря. Сега представителят на Румъния, господин Радолеско. Заповядайте. Благодаря. Благодаря на докладчиците за усилията. Позицията на Румъния е следната. Що се отнася до защита на, на природните суровини и развитието на ОСП, мога да кажа следното. Румъния подкрепя разпределението на средствата, предложени от е, комисията. Това е абсолютния минимум приемлив за Румъния, но все пак имаме своите безпокойства а именно преразпределението за директните плащания. Ние смятаме, че трябва да има единна ставка. Сближаването, което се предлага, продължава да запазва разликата между максималното и минималното ниво на плащане. Второ, таваните за големите стопанства. Не смятаме, че трябва да съществуват такива най-високи стойности. Трето, директните плащания не следва да се въвеждат допълнителни бюрократични изисквания за производителите, така че 30% е твърде висока цифра. Предлагаме да има две цифри. Първо 30% за директните плащания и друг, друг процент за екологизирането, а за ставката на съфинансиране ние сме за 20% за развитие на селските райони. Е, също за развитие на селските райони ние считаме, че трябва да се отчита и БВП на всяка страна членка. И този показател за брутния вътрешен продукт трябва да играе основна роля при преразпределение на средствата. За съфинансирането ние не сме за тези 4%, а сме за 7%, които да бъдат предоставени на два пъти. Зоните или областите с приоритетен екологичен интерес, мисля, че там цифрите трябва да са 3% за стопанства до 20 хектара и 7% за стопанства по-големи от 20 хектар. Също трябва да се прави разлика между старите и новите страни членки. Новите страни членки имат нужда от по-голяма подкрепа. Особено важно е това в мерките за напоня... напояване в страни като Румъния, например. Благодаря. Благодаря. Давам думата на представителя на Португалия, господин Батиста. Presidente, se concordamos e enunciamos na política agrícola comum que a produção alimentar. Благодаря. Ние подкрепяме заявената цел на реформата на ОСП, а именно да се осигури сигурност на продоволствията за гражданите. Ние сме за това да има активно селско стопанство, да има управление и екологизиране, да има работни места, но ние ням, не сме за това само да казваме, че сме съгласни, ние считаме, че просто трябва да се приемат съответните мерки за това. За това поздравяваме господин Капалош Санто за доклада. Той много, много смело предлага изменения и начини за постигането им. На европейско ниво трябва да има ефективна подкрепа за селскостопанските производители, а сближаването трябва да се осъществява не в посока по-низки ставки или ставки по-низки от сега средното ниво на Европейския съюз, а към едно истинско сближаване – Производителите имат нужда от максимална подкрепа в е, всяка от дейностите, които осъществяват по производството на храни и по принцип в е, селско-стопанската си дейност. По отношение на мерките за екологизиране, тези е, зелени, така наречени мерки, са много важни – земеделското производство би следвало да пази околната среда. Това е изключително важно, безспорно. Но мерките за екологизиране трябва да отчитат различията на страните членки. Включително, примерно, разликите в средиземноморските страни. В тези страни не може да се постига добро ниво на селскостопанско производство без напояване и съответно то трябва да бъде подкрепено. Така че мерките за екологизация трябва да бъдат стимул, а не санкция. Това искам да кажа абсолютно недвусмислено. Също много съжаляваме, че комисията не е определила конкретна дата за определяне на плащанията за различните страни членки. Пазо право, przepraszam liebe Господин Хойслинг. Мартин Хойслинг от името на Европейския парламент. Добре дошли на колегите. Радвам се, че не само консерваторите могат да се изкажат, но и ние. Принципът обществени пари за обществени услуги това ще е в основата на реформата на ОСП. Ако се премахнат тези плащания, ще бъде изправена пред заплаха политиката по първия стълб. Трябва правителствата да имат готовност да предоставят средства за мерките по първия стълб – за това сме и за предложението на комисията, което поставя първия стълб на нова основа. Същевременно в Европа трябва да се гарантира и по-справедливо разпределение на средствата между отделните държави и между по-големите и по-малките стопанства. Вече неведнъж парламентът с мнозинство от две трети се е обявявал за определянето на таван. Няма основание по-големите стопанства да получават плащания в още по-голям размер, отколкото до сега. Трябва да поставим ударението върху по-малките стопанства. В рамките на втория стълб подкрепяме предложението на докладчика за това най-малко 30% от плащанията да се заделят за програми за агроекологични мерки. Само така във всички държави членки ще може последователно да се прилагат подобни мерки. Във втория стълб не се нуждаем категорично от премии за унези, които прекратяват дейността си. Не, ни е необходима и застраховка по втория, по втория стълб. Тази мярка може да се приложи по първия стълб или по специфични програми. Приемам предложението на господин Дантон за правила за пазара, не само за лозарството, не само за захарта, но и за много други сектори. Призовавам колегите от националните парламенти още веднъж да обмислят въпроса за млякото. Кризата в сектора показва, че ни трябва нов набор от разпоредби. В противен случай ще се стигне до влушаване на ситуацията. Председателят. Сега ще дадем думата на няколко депутати от национални парламенти, които ще бъдат последвани от член на Европейския парламент. Моля всички да се придържат към времето си за изказване. Господин Никри. Благодаря, господин председател. Общата сълскостопанска политика би трябвало по-голяма степен да се основава на мерките за екологизиране. 7% от земеделските земи трябва да бъдат заделени за мерки с екологична насоченост. Господин Кристенсен предложи плащанията за тези мерки да се намалят с 3,5%, ако се предвидят допълнителни мерки. Предвидената стойност от 7% мисля, че това трябва да бъде анализирано по-подробно. Господин председател, може ли да ни представите най-новата информация за хода на преговорите във връзка с въпросните 7%? Благодаря ви. Bardzo dziękujemy. Pan poseł Peters teraz zabierze głos. Pan poseł Peters. Voorzitter, dank u wel. Uh, Ik wil even gebruik maken van mijn twee minuten. Господин Питерс от Белгийския парламент, от Фламандския парламент по-скоро. Ще използвам своите две минути, господин председател, за да говоря за тези мерки за придаване на екологичен характер. В моята страна терена е равнинен.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 И е, всичко това трябва да се осъществи въз основа на отворения пазар. Фламандският парламент иска да обърне внимание на една специфична особеност на земеделието в тази част на Белгия. Имаме много малки стопанства, които са разположени на, на малка територия, т.е. доста гъста е мрежата много от стопанствата са разположени близо до градовете. Трябва да могат да се прехвърлят средства от първия стълб към втория, за да се отчете този елемент. Фламандският парламент подкрепя комисията за постигането на по-устойчива цел и този процент 30, е, който се определя. Земеделието трябва да стане по-екологично отговорно, но това не трябва да е за сметка на ефикасността. Биоразнообразието е важно, отчитането на различните климатични особености на място също е важно. Мерките трябва да са съобразени спрямо различните региони. Говоря за мерките за придаването на зелен характер. Нашите стандарти трябва да са високи, трябва да проявяваме амбициозност. Държавите членки и техните региони обаче трябва да могат да изпълняват е, разпоредбите без е, голяма доза бюрокрация. Това, според мен, е най-добрият начин за постигане на допълнителна полза по-екологичен характер и по-голяма устойчивост. Благодаря за това, че отчетохте двете минути. Господин Ван Гривен. Холандия, Холандия, прошу. Колегата от Холандия. Eh, Добър ден, аз изказвам от името на Холандския парламент. Няколко неща искам да подчертая. В началото, нека да кажа, че укрепването на възможността за реализация на пазара трябва да се осъществи. Фермерите трябва да получават прилична цена. Искаме 10% от средствата по ОСП да бъдат заделени за тази цел. Става въпрос за около 30 милиарда. Тези средства трябва да отидат и за научна дейност, за иновации. По първия стълб, разпоредбите свързани с екологичния характер трябва да са обвързани с грижата за природата, за пасищата и така нататък. Освен това, не искаме средствата, които се предоставят, да бъдат обвързани с производството, защото това е стъпка назад. Още едно-две неща. Всички правила и разпоредби, които се предвижат, трябва да бъдат обмислени внимателно, за да се види какво ще е тяхното въздействие и върху земеделците в развиващите се страни. Искаме да има оценка на въздействието. Когато става въпрос за сближаването и за преразпределението, има някои страни, които естествено ще извлекат повече полза от тези политики, говоря за, за финансова полза, трябва да има сближаване. Нашите вноски, говоря за вноските на Холандия, са по-големи от тези на други богати и развити страни. И тук също трябва да има сближаване. И накрая, Холандия много би искала да се намали бюрокрацията и бумащината. Мисля, че тук има доста голяма възможност за нещо подобно. Благодаря. Сега председателя на комисията в Европейския парламент, заместник председател госпожа Полсен. Заповядайте. Благодаря, господин председател. Добре дошли на всички гости от националните парламенти. Аз се занимавам най-вече с програмите за развитие на селските райони. Искам да поговоря по тях. Трябва да похваля господин Капулаш Шантуш, защото той се опитва да включи всички мнения, които ние изразяваме като докладчици в сянка. Например, сега в текста се споменава защитата на животните, хуманното отношение като приоритет това се прави е, и от страна на съвета, и от страна на парламента. Аз много се радвам за това. Освен това, туризма в селските райони, той е включен, това е важно. Обръщам се към вас, които работите в е, държавите. През цялото време говорим за екологичните мерки, за околната среда. Е, много е важно да има такива мерки, за да оцелем искам да подчертая. Но ако искаме селските райони да останат живи, което пък е предпоставка за живо, за жизнеспособно земеделие, то тогава програмата за развитие на селските райони трябва да предвиди както економически, така и социални и културни възможности за добър живот както за хората от селските райони и техните семейства, така и за всички останали, които живеят в тези селски райони. Така че е изключително важно, когато обсъждаме стълб 2 и селските райони, да не забравяме, че един жизнен селски район е неизменна предпоставка. И тук трябва да включим и този елемент, а не само земеделието и е, отглеждането на, и поддържането на едни жизнени гори. Благодаря. Господин Пупин си има думата. От Литва. Gerbiams Europos parlamento nariams, gerbiami kolegos национални парламенту, atstovai е, iš tiesų. Благодаря, господин председател. Благодаря на докладчиците. Благодаря и на колегите от Европейския парламент. Днес обсъждаме различни важни теми. Говорим за реформата на ОСП. Що се отнася до мерките за екологизиране, трябва да ги поставим не само в контекста на реформата, а и на доходите на производителите под формата на директни плащания. Има много големи разлики между директните плащания за отделните държави членки. Това бе изтъкнато от трите прибалтийски държави в тяхно изявление. Очакваме допълнителни мерки за подпомагане с цел сближаване на размера на директните плащания – Днес бе засегната и друга важна тема, а именно земеделските площи. През 50-те години земеделските площи, обработваемите земи в нашите страни в Прибалтийския регион бяха национализирани – Към момента тези площи в размер от 2,6 милиона хектара се връщат на техните собственици. И въпросът е как ще се изчисли размерът на директните плащания за тези площи. Що се отнася до развитието на селските райони, то трябва да се обявим решително против съкръщаването на финансирането за това развитие. Старите държави членки имат почти съвършена структура в областта на селското стопанство, почти съвършена инфраструктура. Това не въжи за новите държави членки. Няма да можем да изпълним поставените цели, ако не получим съответното финансиране. Трябва да продължим преговорите и разискванията най-вече по темата директни плащания. Системата там трябва да се усъвършенства, трябва да се намерят по-добри решения. Председателят, следващият ни оратор е от Финландия, господин Арто Сатонен. Благодаря, господин председател. Предложението на комисията и докладите на парламента поставят добра основа за преговори по реформата на 8П. Но трябва да има по-голямо упростяване. Смятаме, че трябва да има кръстосани плащания и над 10%, защото това отговаря на нашите условия. Правилата за екологизиране трябва да са прости и да работят на практика. В момента не се изпълняват всички основни условия трябва да се отчитат различните економически ситуации в различните страни членки и съответно да се има предвид, че ние използваме много мерки по втория стълб. В момента огромна част от е, територията на Финландия е класифицирана като области е, с, е, с природни ограничения. И не следва допълнителните разходи да бъдат поети от земеделските стопани. Помощите за земеделско развитие трябва да се плащат предварително, както и до сега. Също така много се притесняваме от премахването на квотите за захар. Това ще се отрази върху заводите за захар в Финландия. Смятаме, че квотите трябва да продължат до 2020, а дори и след това. Опростяването на ОСП е много голям приоритет според нас. Също за Финландия е много важно да се запазят възможностите за съфинансиране до 75% за земеделско развитие. Ние използваме много е, метода на национално съфинансиране за развитие на земеделските райони. И също, друг въпрос, който много дискутирахме, ние и всички партии са за това да има Bardzo dziękuję. свободна организация на пазара. Пан посел Кова, bardzo проша. Господин Кова, моля, имате думата. Yeah. Е от Естония. Уважаеми господин е, председател, драги колеги, много се радвам днес да чуя колко много от вас са наясно с проблемите на балтийските страни с огромните разлики в нивото на плащане на директните плащания. Надявам се, че с ваша помощ ще можем да променим нещата и да постигнем сближаване между е, директните плащания в различните страни членки, така че да се преодолеят тези огромни разлики. Второ, искам да подчертая колко е важно да се решат е, проблемите, свързани с така наречените активни селкостопански производители. В момента комисията дава възможност да се получават помощи за дейности, които не дават никаква добавена стойност нито за околната среда, нито за обществото. Според мен, когато търсим добавена стойност за обществото, трябва да мислим как да се ревизират съответните политики. Bardzo dziękuję szczególnie za przestrzeganie czasu wystąpień. Pan poseł... Благодаря ви, че се придържахте в рамките на времето за изказване. Сега давам думата на господин Войчиховски от Европейският парламент. Благодаря, господин председател. Нищо ново няма да кажа. Ще кажа нещо, което съм казал на няколко пъти в хода на разискванията. взимам повод и от казаното от колегата от Латвия. Става въпрос за открита дискриминация. Има изключително дисбалансирана система на преките плащания. Чухме за един списък, списък от който да може да се избира. Тук не става въпрос само за пари. Ако ставаше въпрос само за пари, щеше да е малко по-лесно. Става въпрос обаче и за права. За правата на новите държави. Защото те са дискриминирани във връзка със своите права. Трябва да има недискриминация Независимо дали си от Полша, Латвия или така нататък. Няма обективни критерии тук. Просто се очита факта на коя държава си гражданин. Е, това е нещо изключително неприемливо. Този проблем се спомена на няколко пъти. И не съм чул аргументация в защита на предвидените мерки. Защо да има такава дискриминация? Не може да има е, такива принципи. Това просто не отговаря на предвиденото в договорите. Не може сега да се получава по-малко, само защото в преди, е, преди се е получавало по-малко. Ето защо трябва да има друго по-справедливо решение. То трябва да е политически издържано, да отговаря на разпоредбите на договора. Не можем да имаме разпоредби, които да не отговарят на разпоредбите на договора за недискриминация. Господин Войчеховски добавя председателя и юрист, освен това. Сега давам думата на господин е, Ховкен, госпожа Ховкен. Госпожа Ховкен. Äh, Благодаря ви. Благодаря на колегите за извършената работа. Мисля, че преди всичко всички трябва да се борим за приемането на един силен бюджет за селското стопанство, както за първия, така и за втория стълб. Това е целта на германския бундесрат. За нас е важно всички заедно да постигнем едно добро решение, тъй като според нас бъдещето на Европа е тясно свързано с един силен бюджет за селското стопанство и подпомагането на селските райони. Продължаваме да подкрепяме позицията на комисар Чолуш. Що се отнася до предпоставките за първия стълб, германският бундесрат излезе с конкретни предложения. Благодаря на господин Капулуш Сантуш за това, че ги взе предвид. Например, предложенията ни за протеиновите култури, както и за мерките за екологизиране. Колегата ми ще се спре по-подробно върху тях. Много важен според мен е докладът на господин Дантан. Мисля, че трябва да осъзнаем, че в настоящата ситуация е важно да се преосмислят някои мерки за дерегулиране, да се излезе с нови предложения. Това въжи не само за финансовия сектор, но и за общата организация на пазарите. Господин Дантан прави предложения и за запазването на общата организация на пазарите в други области до 2030 година, като се има предвид драматичното развитие на нещата в сектора на млекопроизводството, трябва да вземем предвид това предложение. Призовавам комисията сериозно да се спре върху реалното положение на сектора на млекопроизводството и да излезе с нови предложения. По втория стълб много е важно да разполагаме с силен втори стълб. Не е много добро, според мен, предложението за един вид откупуване. Контролът е много важен инструмент за осигуряването на конкуренция. Всички държави членки се стремят да отговарят на изискванията. Трябва да се упражнява и контрол върху това как те спазват изискванията. Трябва да се намали бюрокрацията, но това не бива да се прилага в ущърп на конкурентоспособността. Не бива да се стига до положение, при което се санкционират онези, които спазват изискванията и се възнаграждават онези, които не ги спазват. Мисля, че трябва да се вземе бързо решение за областта на съскостопанската политика. Не можем да чакаме вземането на окончателни решения за финансирането. Мога да ви кажа, че в Германия няма да успеем да спазим плана си за следващия период, ако не разполагаме своевременно с програма. Dziękuję. W sprawie przyjęcia budżetu prosimy, aby Pani... Благодаря. Що се отнася до бюджета, е добре да чуете и мнението на госпожа Меркел. Давам думата на господин Пауло Русо от Италианския парламент. Моля, заповядайте. Przepraszamy. Grazie Presidente. Intanto mi consenta di eh, porre due questioni. Благодаря. Имам два въпроса, ако ми позволите. Първо, аз съм се изказвал по тази тема и преди. Става дума за ОСП и за модела, който искаме да създадем за това каква Европа изграждаме. Става дума за усилията, които моят парламент прави и е правил и в миналото. Ние говорим за равни възможности. Това ли искаме в момент, в който губим културното си историческо наследство. Ние трябва да търсиме баланс между миналото, между новото и традициите. Трябва да бъдем и достатъчно, да проявяваме достатъчно въображение. А всъщност се опитваме това, което се случва, е всичко да става все по-еднообразно, хармонизирано, еднакво. Естествено, е, екологизирането излиза като централен момент в реформата на ОСП – но в края на кращата традиционните практики на земеделие, примерно в е, страните по Средиземноморието, произвеждането на сехтин, те са достатъчно устойчиви. Ние трябва да отчитаме, че Европа, в Европа съществува огромно разнообразие и не можем да налагаме един кълъп – в Европа в момента според мен съществува криза на управлението, както в политиката, така и в институциите. И ОСП не следва да създава допълнително напрежение, да кара хората да мислят, че ето, още в един момент Европа е отдалечена от гражданите, като по този начин пораждаме още повече евроскептицизъм. Не можем да призоваваме за солидарност в момент, когато има стотици земеделски стопани, стотици хиляди земеделски стопани, които са инвестирали в качеството на своите продукти и сега отново ще загубят. Сега Лорд Камерън, моля. Благодаря, господин председател имам интереси като замеделски стопанин. Надявам се, че ще ме разглеждате така. Моята комисия смята, че ако големи суми се изпращат от данакоплаците към фермерите, то трябва да има условия свързани с околната среда. Но тези условия трябва да са свързани с регионални критерии, иначе ще е абсурдно. И това, което каза Джордж Лайн е много полезно в тази връзка. Ако в миналото не се е отчитал факта, че фермерите са заделяли част от а, своите средства за екологична дейност, а, то това трябва да се прави сега. Моята комисия смята, че трябва да има конкуренция в сърското стопанство. Трябва бавно, но систематично да се включват повече средства в стълб 2, а не в стълб едно. Това не въжи за най- ощетените райони, там трябва да има задължително повече подкрепа, но като цяло в селската економика трябва да създадат условия за създаване на работни места за семействата, трябва да създадат добри връзки, отдалечеността не трябва да е проблем, има нужда от повече иновации, от диверсификация, от селско стопанство, което да е маломащабно всичко това може да се постигне по стоп 2, който трябва да е економически инструмент и да е добре финансиран. Трябва да се предвидят и екологични а, средства, естествено. Трябва да се защитят от друга страна фермерите от а, промените, колебанията в цените. В Африка има а, схеми за защита 5% от разходите се заделят за защита, премиите понякога е, и най-често се плащат на половина от е, фермера, на половина от е, доставчика. Тези схеми стават все по-популярни в този континент и може и в Европа да има нещо подобно. Благодаря. Сега представителя на Европейския парламент, госпожа Родост. Заповядайте. Благодаря, господин председател. Моля ви да се придържате към последователността на заявилите се за изказване, да давате дума на, думата на участниците в реда, в който са се записали за изказване. Аз бях сред първите, които се заявиха, а ми давате думата едва ли не последна. Неведнъж съм ви обръщала внимание на това. Предложението, представено от комисията, е свързано и с това, че обществото и мнозинството в парламента не мислят за комисията по земеделие. Тук става дума не за нашата комисия по земеделие, а за това селското стопанство да се постави в контекста на стратегията Европа до 2020 година. За това мисля, че е добре 30% от плащанията да се заделят за мерки за екологизиране. Добре е също така 7% от площите да се заделят за екологични мерки. Но въпросът е как точно да се приложи всичко това. Не бива всички да се поставят под общ знаменател. Трябва да се изготви каталог от мерки. Не е възможно 58-те милиарда, които би ни се искало да се заделят за бюджета за селското стопанство, да ни се предоставят и така. Само по силата на мнозинство в парламента. Държавите членки ясно заявиха, че искат да съкратят този бюджет. Затова мисля, че трябва всички заедно да се борим за адекватното финансиране на селското стопанство. Можем да постигнем тази цел, ако проявим готовност да участваме действително в процеса, а не се задоволяваме само с думи, храни с високо качество и на достъпни цени. Няколко думи за тавана. Вече бяха провеждани няколко гласувания за тавана, както в парламентарните комисии, така и в пленарната зала. Консервативната част на спектъра се обяви за да, за това да не се предвиждат тавани. Това доведе до положение, при което 75% от колегите ми тук в парламента се изказаха за въвеждането на таван. Таваните трябва да се предвиждат така, че да има смисъл от тях. Предложението на господин Капулаш Сантош за кооперативи и за предвиждането на други форми за колективно производство е добро. Няколко думи за намаляването на бюрокрацията. Необходимо е да се упражнява контрол, но не е необходимо да се упражнява контрол върху контрола. Затова Призовавам националните парламенти да разгледат възможностите за промени в процедурите на контрол, така че да не се дублират те. Няма какво да се каже за втория стълб. Той трябва да бъде засилен. В 21 век трябва да се погрижим за създаването на един силен втори стълб. Мисля, че представените предложения за втория стълб трябва да бъдат подкрепени, но от части трябва да и да се усъвършенстват. Председателят. Благодаря. Моля да ме извините. Е, получават се малки размина... разминавания, когато се сменихме тук на подиума, но сега давам думата на господин Оргел. Благодаря. От съобщението на комисията относно ОСП от 2010 година на сам и от приемането на законодателния пакет на 12 октомври, ние продължаваме да говорим за това, че трябва да има равни условия. И съответно Сейма смята, че тук няма предпоставки за равнопоставено разпределение на помощта в целия Европейския съюз. Сейма, съответно, е сериозно притеснен относно предложението на комисията и във връзка изказаното днес от колегите, е, трябва да кажа, че след 2013 година трябва да има справедлива политика, когато става въпрос за разпределението на средствата, тъй като Польша е сериозно засегната. Разпределението трябва да стане възоснова на обективни критерии, едни и същи за всички държави членки. В момента се използват исторически критерии, исторически условия, средствата, които са получавали държавите по-рано. Комисията трябва да намали тази несправедливост. Имаше някои мерки от страна на комисията, но историческия принцип продължава да се застъпва. Тези мерки съответно са изключително несправедливи за фермерите и най-вече за онези държави, които определяме като нови. Тук влиза и Полша. Ако имаме справедлива система, както казаха другите полски колеги, е, Калиновски, например, е, то така ще отчетем е, и интересите на европейските граждани. Член 118 говори за липсата на дискриминация. С настоящите разпоредби се нарушава не само той, но и член 43, който засяга конкуренцията. Общата политика, казва се там, трябва да отчита различните регионални особености. Подобни текстове има и в член 39.2. Сейма приканя Европейския парламент да гарантира, че няма да има дискриминация възоснова на признак е, държава членка. Още два коментара. Ние смятаме, че премахването на квотите за мляко ще доведе до изчезване на част от полската индустрия. Това ще окаже въздействие и върху производството на захар. Ние имаме производство, което трябва да остане на същото ниво 17 милиона тона. Искам да ви напомня, че Полша гласува против реформата в сектора на захара, захарта и това не е добро решение, тази реформа. Струва ми се обаче, че нашата позиция не е взета достатъчно добре пред. По отношение на развитието на селските райони, ние смятаме, че предвидените решения не гарантират правилното развитие за напред. Благодаря. Моля всички да отчитат ограниченията във времето. Ако всички се изказват толкова дълго, няма да има време за всички. Сега отиваме на минута и половина. Минута и половина, не повече. Сега от Испанския парламент господин Котиас. Muchas gracias, presidente. Bien, estamos, estamos hablando de un sector que debe ser estratégico. Благодаря, господин председател. Става дума за сектор, който е стратегически за Европейския съюз. И той има за цел да предостави сигурност на изхранването в Европейския съюз, както и добър стандарт на живот на живеещите в селскостопанските райони. Аз идвам от един малък град и хората там се грижат за региона си, защото искат там да живеят. Затова е много важно да има средства за подкрепа на регионите – тези 30% за мерки за екологизиране не се използват достатъчно за подобряване на околната среда. Трябва да се внимава да не се получи така, че селхостопанските производители да понесат по-големи разходи за тези мерки. Също е важно в сектора да навлязат и по-млади хора. Тоест, те трябва да бъдат економически заинтересувани да работят в този отрасъл. Майор eh, Дерегулирането на селскостопанските пазари, организиране на групи на производители. Тук мерките трябва да бъдат още по-ефективни. Трябва да има помощи и за частно складиране и максимално да се намали бюрокрацията. Благодаря. Благодаря. Сега давам думата на господин депутатът Нойман. Валония. Je suppose que vous voulez dire, madame la députée. Госпожа всъщност от Валонския парламент. Като се има предвид колко малко време имам, ще се изкажа само по три основни теми. Новата ОСП трябва да преосмисли организацията на пазарите, общата организация, да се обмислят е, регулаторните инструменти, примерно като квотите за млякото, като се съобразят и с международните споразумения също трябва да се отчете и въздействието върху износа. По отношение на пазарите, комисията предлага реални механизми за управление, например с конкретни инструменти, които дадат възможност на производителите да се обединяват и да имат по-голяма мощ. По отношение на устойчивостта, това трябва да бъде основен критерий, който да се застъпва от всички политики. Предложенията за екологизиране са добри, но все пак твърде много се отчитат количествените елементи и се запазва статута. По отношение на 30%, съжалявам, че ще се противопоставя на останалите изказвания, ние считаме, че всички плащания трябва да бъдат свързани с критерии за устойчивост, устойчивост и социална устойчивост. И има средства за публично подпомагане, които следва да бъдат разпределени справедливо, като се предостави една основна помощ и след това допълненията да се предоставят отчитайки агроекологични мерки. Селско-стопанските производители са тери, тези, които могат да постигнат прехода в реформата, ако имат тази възможност. Трябва да има специални помощи за биоземеделие и за тези, които е, произвеждат с устойчиви практики. Новата ОСП трябва да създаде и нови връзки между производители и потребители, като отговаря, разбира се, и на перспективите за бъдеще с цел да сме новатори, а да не се оставаме на инерцията. Господин Стюарт Агю. Right, sorry for the delay, Chairman. I will be brief, unlike most... Извинявам се, ще бъда съвсем кратък. По отношение на екологичните мерки, имам един видеоклип, на който комисар Чолош казва, че ще се включат райони в екологичните схеми, още това не е станало. Трябва да, да видим дали ще се случи. По отношение на диверсификацията на различните култури, това е просто прахосване на средства, на пестициди, ще се повлияе инфраструктурата. По отношение на разделянето на фермерите на млади и стари нямаме нужда от нещо подобно фермерите, които участват в схеми по екологизация, всъщност ако те участват в такива, това трябва да се брои за диверсификация. В много места в Европа има липса на протеини, има предложение този елемент да стане част от а, а, тази реформа. Говорих 1 минута и 46 секунди, така ще спра. Мекинтоя. Благодаря. Сега госпожа Макинтайр. Thank you, Mr. Chairman. I would like to focus on the Commission's proposed благодаря. Комисията предлага мерки за екологизиране и аз приветствам присъстващите на срещата от Обединеното кралство. Тук присъстват много известни наши парламентаристи, те са предоставили съответните документи. Според мен не може да има един кълъп за всички екологосъобразни мерки. Би следвало страните членки да решават за тези мерки според конкретните си обстоятелства. Програмите за околна среда в Обединеното, в Обединеното кралство са едни от най- добрите в Европа но виждаме вече как те се нарушават, защото земеделските стопани действат според очакванията, които се създават от реформата на ОСП. Е, разнообразяването на културите ще има обратният ефект. Аз изчетох е, докладите от националните парламенти и виждам, че и в Италия, и в Финландия, и много други страни са съгласни с тази тези. Просто ще задвижиме закона за неочакваните последици. Ще се увеличи бюрокрацията и ще прекратим едни отлично действащи програми. А също така, вероятно, ще се намали и обема на производство в момент, когато всъщност ние търсиме неговото повишаване. Председателят, сега господин Лидерман. Господин Благодаря, господин председател, госпожи и господа. Германските федерални провинции отблизо следят реформата на ОСП и искат да участват в нея. В Германия федералните провинции следва да прилагат решенията, взети по силата на тази реформа. Те ще усетят и най-осезаемо последиците от нея. Необходимо е да осигурим устойчив, интелигентен, приобщаващ растеж в селското стопанство и в селските райони в Европа. Това обаче не означава, че ще последваме посоката очертана от комисията. Търсенето на възобновяеми суровини ще се увеличи в бъдеще. Това трябва да бъде надлежно отчетено при реформата на ОСП. Необходима ни е селско-стопанска област, която да се основава на отговорно, ефективно използване на ресурсите. В какъв размер можем да си позволим мерки за екологизиране? Не е възможно вследствие от тези мерки селскостопанското производство допълнително да се регламентира и ограничава, да последва намаляване на директните плащания. 7% от обработваемите площи и площите за трайни насъждения в Германия за екологизиране. Какво означава това? Това би означавало да не може да се произвеждат култури на площ, съответстваща на размера на Баден-Бюртенберг. Много селски стопани се отнасят критично към предложенията за екологизирането. Те предлагат да се използват други площи, като например защитените площи по Натура 2000. Необходимо е също така възможностите за над 50% трайни пасища също да се разглеждат като мерки за екологизиране. Преди години с основание премахнахме задължението за задължително поставяне под угар на определени площи в определен размер. И не мисля, че в момента трябва отново да се въвежда този инструмент. Великобритания, пани посел Ричи. Okay, Господин Рич от Великобритания. Госпожа. Аз оценявам високо възможността да се изкажа днес и благодаря, че ми я давате. Много е важно да обсъдим реформата на ОСП и да подчертаем колко важно е подкрепата за индустрията и да се направи така, че мерките, които се предприемат, да не засягат и съответните индустрии. За нас е много важно да се постигне опростяване на системата за плащане, защото настоящата система за единни плащания е твърде сложна, има твърде много проверки, има плащания от 2011, която още не са извършени. Също така трябва да е достатъчно ефективна тази система, трябва да се сложи ударение върху активните селскостопански производители, а също така и да се отчете какъв е процента на земята оставена под угър спрямо общата обработва, обработваема земя и този процент да се решава по съответните условия на място. Благодаря. Благодаря. Сега даваме думата на, шведски, на представител на шведския парламент. Благодаря, господин председател. Просто взимам повод от казаното от колегата Ерен Оскаршон. Ние смятаме, че трябва да има стрикна разпоредба, стрикна рамка, която да действа за всички държави членки. Има голям риск стълб първи и стълб втори да бъдат в конфликт, ако създадем система за позеленяване по стълб първи, която не е изпълнима. Ето защо тези 30% са малко проблемни и освен това това може да послужи за нещо като екологично алиби. С други думи, тези държави, които нямат екологични програми могат да спечелят много, а тези, които имат добре развити екологични програми, могат да загубят средства. Ето защо ние сме негативно настроени спрямо тези 30% по първия стълб. Не, че казваме категорично не, но това ще доведе и до бюрокрация. По отношение на прехвърлянето на средства от втори стълб към първи стълб, това може да доведе до пряка намеса в пазара за онези държави и членки, които свързват средствата само с производство на тяхната територия. Ето защо смятаме, че трябва да се следи така, че средствата да отиват от стълб първи към стълб втори, за да може държавите членки да имат по-голямо влияние и по-голямо право на глас за това как ще се разпределят средствата. Благодаря. Благодаря. Госпожа Каденбах от Европейския парламент. Благодаря за много оживените разисквания с представителите на националните парламенти. Аз съм докладчик Сянка за стратегията за биологичното разнообразие. Докладчик съм от името на Комисията по околна среда за, по темата Развитие на селските райони. Контекста, в който ще поставя изказването си днес, може би е малко по-широк от контекста, в който се изказаха представителите на комисиите по земеделие на националните парламенти. Ще се спра върху три неща. Първо, задължително е по първия стълб да се предвижда 30% от плащанията за мерки за екологизиране. Не само в името на биологичното разнообразие и действията в областта на климата, но и защото трябва да поставим ОСП в контекста на стратегията Европа до 2020 година. Необходимо е да направим това и защото трябва да осигурим доверие сред дънакоплаците. Днес вече бе споменат принципът обществени пари за обществени блага. Този принцип трябва да се вземе предвид, когато говорим за бюджета за ОСП. Предлагам да се запази стойността от 7% от обработваемите площи за мерки за екологизиране. Трябва да наблегнем също и върху диверсифицирането на културите. По втория стълб трябва да запазим също стойност от 30% от плащанията за екологизиране. Аз дори бих предложила 35% осигуровките, извинете, за страховките не трябва да се поставят в втория стълб, те принадлежат към първия. В миналото, така се твърди, са били заделени прекалено много средства за селското стопанство. Европейската комисия може единствено да преразпредели средствата по европейския бюджет. Знам, че в повечето държави членки бюджетите са ограничени, затова те и не проявяват готовност да направят съответната вноска към бюджета на Европейския съюз. Но така няма да има възможност и за преразпределяне по бюджета на Европейския съюз, така както им се иска на държавите членки. Затова ви призовавам да заявите пред избирателите си, че ще разполагаме със средства за важни проекти, единствено ако тези средства бъдат поставени в бюджета на Европейския съюз. Една трета от държавите членки се е изказала за възможността за данъка върху финансовите сделки като източник на собствени средства. Трябва да окажем натиски в тази посока, тъй като в противен случай няма да имаме средства, които да преразпределим и всичките ни цели ще си останат само на хартия. Bardzo dziękuję. Chcę wyjaśnić, że część zgłoszeń była przenoszona przez... Благодаря. Нека само да поясня, че не е само въпрос на проблеми с времето, а и с това доколко бързо получавам заявките за изказване. Сега представител на Испанския парламент. Е, Благодаря, господин председател. Много говорихме вече за ОСП аз е, искам да поговоря по някои елементи, които са особено интересни за мен и които не бяха засегнати в голяма степен. Сърскостопанските пазари. Докладчика говори за подобряване на функционирането на хранителната верига, само че в Европа хранителната верига въобще не функционира. Операторите имат страшно много власт, а пък фермерите много малко правомощие. За това, което се предлага е изключително недостатъчно и трябва да се подобри. Ние сме от страна, в която производството се ограничава, е, например, е, свежда се до мляко, до захар и съответно квотите трябва да бъдат е, запазени. Освен това имаме тук и мрежата за безопасност, така наречената SafetyNet и публичното и частното складиране. Какво да кажем обаче за продукти, които се внасят в Съюз? Искаме да има реципрочност. Смятаме, че активното земеделие е изключително важно, но може да се окаже, че ще изключим онези фермери, които се занимават и с друга дейност, страни от основната си, от земеделието. По отношение на референтните площи и сближаването, трябва да кажа, че сближаването може да, да стане малко по-голямо. И накрая по отношение на финансовите ограничения и екологичните мерки, преките плащания трябва да е, извлекат максимална полза от наличния бюджет. Благодаря. И така, господин Калембев от Полския сенат. Благодаря. За съжаление, е много срамна тази дискриминация в директните плащания, дискриминацията между новите страни членки и старите. И аз имам следният въпрос. Кога Европейският съюз ще установи прозрачни и ясни критерии, които да въжат за всички селскостопански производители в Европейския съюз? Защото в противен случай ние сме жертви на крещяща несправедливост и дискриминация, на неравенство, на неравнопоставеност при условията. Ние при нас разходите за производство са 5% по-малки от средноевропейските, но помощите ни са 45% от средноевропейските полските производители не са готови да се съгласат с подобно неравенство. Друг въпрос, който не е повдиган днес до сега. В предложението за регламент се говори за делегирани актове, които ще е, регулират приложението му. Това не е демократично и освен това средствата ще се разходват неефективно. Смятам, че Европейската комисия не е запозната с особеностите на плащанията в това отношение. И още един въпрос. Природни бедствия. За да може да се получат помощи за възвръщане на нивото на производство, трябва да има възможност да се получат до 30% възстановяване на загубите. Но отново тук има дискриминация, защото примерно в животновътството загубите са много по-големи в такива случаи. После в новото законодателство Предвижда ли се за страховки, е, както за земеделието, така и за животновътството, като се имат предвид климатичните промени? Благодаря. Сега давам думата на представител на Австрийския парламент. Уважаеми господин председател, госпожи и господа, наистина се надявам, че предложенията на парламентаристите ще бъдат взети предвид и че в проекто докладите ще залегнат по-амбициозни цели. Имам предвид три доклада. Доклада ДЕС, доклада Лайън и доклада ЕВИС на Европейския парламент. Много от добрите предложения не бяха отчетени, като например предложението в доклада Lions за офензивния подход към екологизирането. Много от добрите предложения в тези доклади не са залегнали в предложението за реформата на ОСП, като се има предвид, че Европейския парламент за първи път има правомощия на съзаконодател в тази област, би трябвало да си постави по-амбициозни цели това е повече от необходимо, тъй като европейските граждани очакват реален процес на съвместно вземане на решения, очакват активен подход към ОСП в техен интерес, подход в полза на производителите и в полза на потребителите. Във връзка с това е интересно да разгледаме пазарите на бъдещето. Към момента внасяме 40 милиона тона протеинови фуражи. Мисля, че производството на протеинови култури без използване на ГМО е нещо, на което трябва да заложим. Трябва да се предвиди задължителна стойност от 10% за отглеждането на протеинови култури в рамките на мерките за екологизиране – това е огромен шанс за изграждането на едно наистина циклично селско стопанство. Необходимният е европейски план за действие, ако искаме наистина да постигнем социална справедливост, трябва да помислим за таван, който да възлиза не на 150 000 евро, а на 35 000. Така ще се установи справедливост и равнопоставеност на всички производители. Колегите от прибалтийските райони бяха прави, прав бе и господин Дес, който каза, че сближаването на плащанията трябва да се постигне още преди 2019 година. В противен случай няма да можем да се оправдаем нито пред производителите, нито пред потребителите. Мисля, че трябва особено да заложим на развитието на селските райони. В предложението на комисията се предвижда съкръщаване на бюджета за селските райони, което според мен е неприемливо. Много благодаря. Господин Хопкинс. Благодаря, господин председател. Благодаря за възможността да се изкажа. Като цяло Великобритания смята, че предложенията не са достатъчно добри, не са достатъчно амбициозни и нито ще подобрят екологичното състояние, нито ще подобрят конкуренцията и конкурентоспособността. Виждаме, че има сериозни намаления по първия стълб, въпреки че Великобритания приветства мерките, свързани с развитието на селските райони, системата е твърде сложна и съответно принципите на субсидиарност и пропорционалност трябва да се отразят както трябва. Предварителните цифри за агроразходи за периода до 2020 са 35,6 милиарда. стремежа трябва да е към намаляване на средствата, не към увеличаване. Камерата на общините на Великобритания смята, че европейския бюджет не трябва да се увеличава в рамките на МФР. Ние смятаме, че трябва да има фискална прозрачност между държавите членки и приноса, финансовия принос на тези държави трябва да отразява стандарта на живот. Не мога да говоря твърде надълго и на широко. Има обаче големи разлики между държавите членки и те трябва да бъдат отчетени, включително и вижданията на Великобритания. Благодаря. Благодаря, господин Рюбикс. Jā, paldies priekšsēdētāji. Mēs par šiem jautājumiem, par kopīgo lauksaimniecību. То са въпроси, които поставяме от много дълго време. ОСП разговаряме по тази тема вече две години. И сега като че ли започваме да оформяме основната структура на новата политика. Съгласен съм с много от, от изказалите се тук, но искам да подчертая едно. Балтийските страни и някои други страни искат да има справедливо разпределение на директните плащания, защото не става дума само за свободен пазар. Гласоподавателите в Латвия ме питаха миналата седмица. По тези въпроси ме помолиха да, да се изкажа те не могат да бъдат конкурентно способни и у нас много земеделски стопани продават стопанствата си, които се изкупуват от богатите от Западна Европа. Засаждат дървета, правят гори и се прекратява производството на храни. Ние тук говорим колко е важно. Благодаря за господин Дес за предложенията, благодаря и на господин Чоуш. Директните плащания трябва да бъдат разпределени по-справедливо. Сегашното предложение е по-справедливо от предходното, но това не е достатъчно. Чувам, че ще се получи подобрение, че всеки ще получава поне 80% от средната е, европейска стойност. Сега е, предложението е за 65. Моля, намерете малко още средства. Благодаря. Накрая даваме думата на представителя на Испанския парламент. Президенте, muy breve. <clears throat> Mire usted. Благодаря, господин председател. Ще бъда съвсем кратък. Искам да кажа, че настоящата среща дава възможност на Европейския парламент и на националните парламенти да дадат своето мнение – има области, които представляват интерес за всички нас. И ОСП трябва да се разгледа много внимателно, като се има предвид колко хора напускат селските райони. Дошло е времето да обмислим възможността за някакви нови фондове мисля, че това е форума, на който трябва да призовем съвета и комисията да намерят ново решение на проблем, който, както вече казах, засяга всички нас. Трябва да задържим хората в селските райони, да им помогнем да намерят е, работа, да останат заети в сетско-стопанския сектор. Все повече и повече стават фермерите, които прекратяват своята дейност. Е, все по-малко стават тези, които обработват земята. Ето защо трябва да имаме пакет, който да ни помогне за насърчаване на заетостта, на инвестициите, пакет, който да даде възможност за работни места, най-вече за жените. Има нужда от инвестиции в научна и развойна дейност, нови технологии. Трябва да има насърчаване на услугите, свързани с земеделския характер на, на селските райони. Благодаря. Няма други желаящи, затова даваме думата на докладчика господин Капулаш Шантош. Значи имаме няколко докладчи, те ще получат около 4 минути. Е, господин <clears throat> председател, благодаря ви. Изписах цял бележник с бележки по 44 изказвания, които изслушах особено внимателно. Ще се опитам да обобщя разискванията, които проведохме за упростяването, за намаляването на бюрократичните ограничения. Това се опомена неведнъж. Неведнъж се опомена и изготвянето на списък от мерки за екологизиране, както и изравняването на нивото на плащанията в държавите членки. Всичко това са мерки и области, които подробно бяха обсъдени в Европейския парламент. Ще се опитам в доклада си в синтезиран вид да отразя вашите предложения. Все още обаче сме далеч от постигането на консенсус. Първо трябва да се постигне консенсус тук в Европейския парламент и след това на ниво съвет между министрите на земеделието. По процедурата за съвместно вземане на решения е много важно Европейският парламент да поеме полагащата му се отговорност, да се обедини в разговорите си с комисията и съвета. Ако сме на слаба позиция, няма да можем да окажем особено голямо влияние. Затова Членовете на всички парламентарни комисии се опитаха да разработят обща концепция по проблема. Ще продължим работата си, като вземем предвид и вашите предложения днес. За съжаление, вече изчерпах времето си, така че не мога да взема отношение по изказванията по-отделно. Мога да кажа, че повечето от тях се вписват в нашите цели. Ще продължа контактите си с вас, като се възползвам от съвременните технологии. Благодаря много за писмените становища, които много Националните парламенти ни предоставиха предварително. Ще продължим да поддържаме връзка по електронната поща или по друг начин. Можете да ми изпратите допълнителни коментари и позиции, но колкото се може по-бързо, тъй като срокът за изменения е 10 юли. През септември и октомври ще работим по изготвянето на компромисни изменения. До тогава можем максимално да вземем предвид вашите становища. Благодаря ви още веднъж за участието в проявата ни днес. Допринесохте за усъвършенстване на работата ни. председателят, искам да подчертая, че има възможност да продължим е, още дискусията с докладчиците с писмени контакти. Сега. Мерси, господин президент. Господин Дантан. Благодаря. Благодаря за изказванията, които, както подчерта и Луис, отразяват много точно дебатите, които ние проведохме и в Комисията по земеделие в Европейския парламент. Отбелязвам си колко голям е консенсуса за общата организация на пазара. Всички подчертахте колко е необходимо да се подсили мощта на производителите, свързана с доброто функциониране на пазара. Смятам, че ние сме на едни и същи позиции с вас. Тук мисля, че представител на Германия спомена, че въпроса за конкуренцията не е приоритетен. Напротив, аз мисля, че е точно така, защото в цялата работа, която проведох, успях да установя различията в законовата практика по тази тема. Мога да ви уверя, че то, този разнобой всъщност пречи на вътрешния, на единния пазар и създава нелоялна конкуренция между производителите от различни страни членки. По конкретните отрасли за виното се предлага да се възстановят правата за засаждане и да се определи една дата. Трябва да отчетеме и решението на Европейския съд от 1967 година, който е постановил да има срок. Що се отнася до млекопроизводителите и сектора на млекопроизводството, нашият докладчик предложи от начало да се довърши законовия режим, който да даде възможност на сектора да се развива и след премахването на квотите, което за момента се предвижда да стане 2015 година. Господин Лавия, моля. Благодаря. Искам да се присъединя към благодарностите. Много благодаря на всички, които взеха думата, на представителите на националните парламенти. В много коментари чух категорично искане. Парламентите трябва да могат да използват своята роля на съзаконодатели. И те трябва да имат по-голямо право на глас, отколкото до сега. Аз призовавам за промени в пакета, който комисията предлага във връзка с реформата на ОСП. В много изказвания, освен това, чух поздравления за нашата работа. Най-вече, когато става въпрос за упростяването. Мисля, че всички сме съгласни, че фермерите трябва да останат верни и ангажирани е, с е, онова, което се занимават и трябва да има и по-качествена и е, по-добра продукция на нашите пазари. Остава с впечатлението, че част от предложенията могат да бъдат включени. Естествено, все още има възможност за подобрение, особено по отношение на бюрокрацията за фермерите. Вие може да помогнете в тази връзка. И накрая, по отношение на коментарите за така наречения елемент на екологизация, трябва ли да има ограничения тук или трябва да излезем малко извън рамките на базовото плащане. В парламента има много различни позиции, темата е чувствителна. Всъщност решение едва ли ще се намери скоро, може би ще се намери чак към края на целия процес. Ние като докладчици ще ви помагаме когато можем и съответно разчитаме на същото и от ваша страна. Благодаря. Благодаря. Сега давам думата на датския представител. Благодаря за тази толкова интересна среща. Виждаме, че има много предизвикателства. Най-високо в моя списък обаче са екологичните мерки. И има различни предложения за това как трябва да се придвижим напред. Моя регион, Балтийско море, е, е важен и независимо от къде си, от Полша, от Германия, от Дания, трябва да се работи. По отношение на преките помощи, казахме, че трябва да има иновационно земеделие. Много хора говореха за иновациите. Пряката помощ ще бъде ли иновация или ще бъде капитализирана от първия ден? Онези, които говорят за придаване на биологичен характер имат право във връзка с казаното относно научната дейност и равнопоставеността, не може да има равнопоставеност от първия ден, ден, защото има различни цели в земеделието на държавите членки. Преследват се различни цели. Ето защо ние смятаме, че историческите принципи трябва да бъдат запазени за определен период, но аз съм съгласен, когато чувам, че пряката помощ трябва да е свързана с иновации, най-вече да е насочена към сектори, които са високопродуктивни, които отчитат връзката между околната среда и земеделието. И се надявам, че всички ние, работейки заедно, ще намерим полезни решения. Благодаря. Благодаря. Нека да ви обърна внимание върху един проблем, който реално не беше споменат, а именно политиката за сближаване и втория стълб за развитие на селските райони политика за развитие на градските зони съществува в кохезионната политика. Там има формулирани приоритети, но всъщност не сме говорили за това как кохезионните политики могат да се използват за развитие на селско-стопанските региони. И втория стълб. Това е проблем. Също за помощите говорим твърде много и за интервенциите, в е, пазара, примерно пазара на зърни култури. Това се отразява, помощите се отразяват примерно и върху пазара на говеждо и свинско месо. И мисля, че това е много сериозна част от нашата дейност. После, създаването на нови инструменти в ОСП. Тук споменахме е, инвестици... кредити за инвестиции. Това са познати инструменти. Този процес се оставя на осмотрението на банките. Те извършват сертифицирането. И селскостопанските производители могат да се възползват от по-благоприятни условия за инвестиции. Но като общо следва да кажем, че е много жалко, че ще се намаляват и че има тенденция да се намаляват средствата за ОСП. Накрая искам да благодаря на всички присъстващи. Е, вие очертахте много добре колко разлики има между различните страни членки какви са очакванията на земеделските стопани и от Европа и какво Европа очаква от тях. Мисля, че е, ролята на Европейския парламент е ясна, но много е важно също и националните парламенти да започнат да играят своята роля, която те получиха по силата на Лисабонския договор. А сега искам да поканя всички присъстващи тук на не формалния, неофициалния коктейл, който ви очаква отвън. Така ще можем да общуваме и в не толкова официална среда. Междувременно ще има и 5 минути заседания на координаторите, затова ви приканвам да напуснете залата освен е, колегите, които ще останат тук за заседанието. Благодаря още веднъж за помощта в тази дискусия, толкова важна за бъдещето на общата селско-стопанска политика в Европа.